проекторезолюции, с което приключваме дебата. Гласуването ще се състои в четвъртък, а сега ако не се лъжа, първо ще има тех, кратка техническа